Предлагам да започваме. Всички сме готови. Добър ден, добър вечер на всички. Добър вечер най-вече на доктор Муквеге. C'est un grand honneur pour moi. За мен е огромна чест да ви приветствам с добре дошъл заедно с колегите Пленкович, който е заместник председател на АФЕТ и господин Понга, който е заместник председател на ДЕВЕ и господин Луи Мишел, който е председател на съвместната парламентарна асамблея Европейския съюз АКТБ. Господин Муквеге е известен като човека, който лекува жените. Мисля, че това е основната характеристика на неговата личност. Ние приветстваме господин Муквеге най-сърдечно тази вечер. Не е лесно тук в Страсбург. Е, има сериозни проблеми с движението в Страсбург. И Надявам се, че ще се присъединят е, по-късно. Освен това, вие сте а, е, тук а, е, до четвърта. Господин Муквеге е лауреата на наградата Сахаров за тази година. Той е гинеколог а, и основател на болницата Панзи. Благодарение а, на него беше посочено, а, че изнасилванията се използват като военно оръжие, разрушавайки много човешки живот, много села и общности. Тази вечер ние ще говорим с Денис Мугвеге, за всичко свързано с неговия живот, с неговата специалност, с, трудности, с трудностите, с които се сблъсква в момента, те не са малко. Искам да дам думата сега на господин Понга, заместник председател на Комисията за развитие и след това на господин Пленкович, който е заместник председател на Комисията по външни работи. След това ще дам думата на господин Муквеге, след това на Луи Мишел. И след това ще дам думата на колегите, които заявиха желание да се изкажат или които ще го направят. Господин Понга има думата. Благодаря. Уважаеми колега, доктор Муквеге. Огромна чест е за мен като първи заместник председател на Комисията по развитие да съпредседателствам тази среща с вас тази вечер. Скъпи доктор Муквеге, ние познаваме вашата ангажираност в страната ви, Демократична република Конго, що се отнася до здравето на, на жените, за Онези от тях, които са жертви на сексуално насилие и изнасилвания. Вие се стремите да върнете тяхното достоинство, уважение. Вие вършите чудесна работа. Но вашата ангажираност не свършва до тук. Вие се борите за свобода и права на човека, за свобода на изразяването в Демократична република Конго, както и в целия регион на големите е, езера и отвъд тях. Вие сте силно ангажиран с правата на човека, с е, свободата. Именно поради това вие бяхте номиниран за наградата Сахаров. Е, напълно заслужено. Искам да ви поздравя за всички ваши действия. Вие, който ликувате пострадалите от насилие. Изнасилването се използва като оръжие по време на война. Това е нещо, което заедно с вас ние няма да спрем да заклеймяваме и срещу което няма да спрем да се борим. Благодаря ви за вашата ангажираност и за вашата смелост. Благодаря, господин Понга. Господин Пленкович има думата. Благодаря, госпожо Валенсиано, скъпи Морис, скъпи Мишел, Аз съм един от съпредседателите на днешното заседание. Председателствам от името на господин Неомар Брок, председателя на Комисията по външни работи, който за съжаление не може да присъства. От 1998 година насам ние присъждаме наградата Сахаров за свобода на словото за индивиди, за организации, които чрез своите действия ни напомнят колко е важно за демокрацията в една страна да се зачита човешките права и свободи. С течение на времето тази награда се превърна в един от изразите на нашата готовност да работим за зачитане на човешките права и като символ на нашата подкрепа за онези, които се борят за човешки права в целия свят. На много места все още конкретни лица или групи се борят за своите права, за възможността да определят своя живот и бъдеще. Тази вечер трябва да поздравя доктор Мугвеге в допълнение към присъдената награда Сахаров. Председателския съвет отчита свършеното от Лейла Юнос в Азербайджан. Тя е защитник за човешки права и действията на Евромайдана, естествено. Много е важно да подкрепяме онези, които се борят за човешки права в своите страни. Трябва да кажа с удоволствие, че представителите на Евромайдана ще бъдат в сряда в пленарна зала. За съжаление, госпожа Юнос няма да може да присъства, тъй като нейното здраве не е добро, не може да присъства съответно и освен това парламента не можа да изпрати делегация в Азербайджан, но нейният глас на госпожа Юнос ще се чуе чрез нейната дъщеря, чрез видеовръзка. Колеги, днес е, почитаме доктор Денис е, Мугвеге и заедно с него всички тези хора, които всеки ден се борят е, за човешките права като универсална стойност. Нека да завърша своето слово с цитат от Елеонор Рузвелт при приемането на Декларацията за човешки права. Човешките права за Почват на малки места, близо до вкъщи. Толкова малки места, че не можеш да ги намериш на нито една карта. Те започват в училище, в колежа, в фабриката, в фермата, там където всеки мъж, жена и дете търси равни права, достоинство без дискриминация без да зачитаме правата на малкия човек, на тези отделни места няма как да постигнем напредък в света. Благодаря ви за вниманието и поздравления. Давам думата на доктор Муквевеге. Тази вечер с огромно на емоции и огромна надежда провеждам тази първа среща с евродепутати. Искам да благодаря на госпожа заместник председателя на подкомисията по външни работи за това, че председателства тази среща. Благодаря на заместник председателя на комисията по развитието, на заместник председателят на комисията по външни работи за тяхното участие. Благодаря и на Луи Мишел за неговото присъствие тази вечер. Дълбоко съм ви признателен. Уважаеми евродепутати, Демократична република Конго преживя една от най-ужасяващите един от най-ужасяващите епизоди от а, своята история, маркирана от война, но това не беше една класическа война, а война, която се осъществява засягайки телата на жените. Ние създадохме болницата Панзи през 1998 година, за да намалим смъртността сред родилките и новородените бебета, които бяха много високи на този етап. Но имаше нова патология. Ние считахме, че това е нещо, което ще отмине, но за съжаление През 99-та година трябваше да ликувам 45 жертви на изнасилване, които а, бяха подложени на огромни жестокости от а, техните нападатели. Изнасилването е сексуална положителен контакт, който не включва съгласието и последиците остават за цял живот. Изнасилването се използва като оръжие. Това отнема а, честа, достоинството и унищожава вратата към живота. Това е е отказ да се даде възможност на жената да разполага сама с своето тяло. Тези жертви получиха грижи от наша страна, но в последствие се оказа, че броят на засегнатите е толкова голям, че не може да се счита, че това са просто странични жертви на войната, а, тъй като не е нормално за една вечер да бъдат изнасилени 200 жени в едно село без предварително планиране. Изнасилването е нещо, което остава отпечатък е, и всяка от а, а, групировките, извършващи изнасилване, оставя своят а, уникален отпечатък а, върху своите жертви. Повече от 42 000 жени вече са получили грижи от наша страна, ние прилагаме холистичен подход. Първоначално насочвахме вниманието върху физическото възстановяване и сега обръщаме внимание повече и на психологическите травми, защото без това жената не може да се върне към нормален живот. За това ние оказваме психологическа помощ в трудни условия, при които работим. Също се полагат и а, юридически мерки. Защото е необходимо да получи и някакви компенсации. Затова целта ни е да подкрепим жените в социално и економическо отношение, тъй като жените економически са силни, те дават своя принос за обществото и трябва да имат възможност да използват своите познания за да аз, тъй като жените са силно а, засегнати а, от а, тези действия срещу а, тях. Не те са сега тези, които а, помагат на обществото. Обществото трябва да им помогне на тях а, да се възстановят. За съжаление има оглушително мълчание от страна на властите по този въпрос. Не става дума само за жените, това е въпрос на човечност. Това не е въпрос, който може да се решава индивидуално. Това е нещо, което трябва да решим всички заедно. Затова а, ние предоставяме информация и се опитваме да достигнем до първоисточниците на а, тези а, случаи на използване на изнасилването като оръжие. Нашият народ а, има а, жажда за развитие. Бяха подписани мирни споразумения, но всички тях, за съжаление, а, съдържаха вируса, който доведе до повторни военни действия. Сега има мирно споразумение, което ни дава надежда, тъй като то е първото, което не съдържа такива а, наченки на повторение на конфликтите в региона. Уважаеми депутати, Искам да да подчертая а, тази вечер а, колко а, важно е да се подкрепи а, страната ни за своето развитие и такава подкрепа вече се отказва чрез наградата Сахаров. Аз живея на 2000 км от Киншаса, но въпреки това тази награда е знак на надежда за това, че не сме забравени и не сме изоставени. През 2013 беше поета ангажимент от международната общност за разрешаване на проблема. Политическите и дипломатически ангажименти бяха безпредседентни и всички се надяваха, че този път проблемът ще бъде решен от самия избор на проблемите. Но днес, в 2014 година, констатираме, че има пречки пред прилагането на споразумението, тъй като графикът, който беше определен, беше просрочен от преговорите в Кампала но също добре е известно, че споразумението не се прилага добре в региона, както се очакваше. Въпросите с сигурността в източната част на страната се влушава и ежедневно, за съжаление, получаваме информация за убийства, за изнасилвания, които се използват като стратегия и хората губят търпение, има манифестации. Е, жени, които не позволяват вече децата им да бъдат изнасилвани. Това са знаци, които обаче ни дават достатъчно увереност, че се намери решение за да се съживи процеса на, мир и за да се борим срещу изнасилванията в конфликтни зони и необходимо да се борим срещу безнаказаността, тъй като стотици е, хиляди жени в този регион са изнасилени и очакват правосъдие. Техните палачи понякога заемат ръководни позиции в сферата на сигурността в региона, което води тези жени до отчаяние. Липсва конструктивен диалог, за да може да се отговори на очакванията на хората. На трето място трябва да бъдат разоръжени групировките. Поставя се въпроса дали са използвани всички възможности. Има един ултиматум, който беше а, а, отправен, но се питаме дали са използвани всички възможности а, преди да се прибегне към сила, тъй като когато се прилага сила, това засяга и местното население, което вече от 20 години а, страда от а, последиците от тези действия в региона. Днес очакваме реформите в сферата на сигурността. Има закон, който беше гласуван от парламента, но той не е обнародван. Все още Системата на сигурност ни ни дава увереност и гражданите нямат доверие в полицията, в армията. И това означава, че и демокрацията е под опасност. Участието на гражданското общество в прилагането на рамковото споразумение е важно, за да се знае, когато нещо не върви, да може да се каже, че това е а, така. Но за сега гражданското общество е слабо ангажирано. Може а, би, а, чрез по-активно тяхно участие, ще може да се възстанови региона. Благодаря за вниманието. Merci beaucoup. Merci. Доктор Муквеге. Благодаря, доктор Муквеге. Господин Мишел, благодаря, госпожо председател, уважаеми доктор Муквеге. Маргарета Йорсенар писа една фраза, казвайки следното, и аз се цитирам. Необятната мистерия на Вселената поставя на равни интервали върху линията на времето, желони които озаряват света, когато загуби посоката. Край на цитата. Доктор Мовеге, уважаеми приятели, аз се развълнуван и е, щастлив, е, че сте тук в Европейския парламент, който държи на правата на човека, за да отбележим е, вашият забележителен труд, духът ви на солидарност, вашата посветеност, проявата на характер, за да се отхвърли ужасните неща, които се случват в планинските райони на страната ви. Вие ни давате един урок за човечност, за скромност на живот, вашата простота, вашата грижа за другите – против безразличието и ни връщате в известен степен достоинството. Аз читам, че нищо не е загубено, след като има примери като вашия. Вие създадохте болницата Панзи, но много повече е Панзи, отколкото една болница. Това е семейство, е един център на солидарност, на уважение към другите, на правосъдие, на човечност. Чрез вашите действия и битката ви за права на човека, за зачитане на живота, на демокрацията и за отхвърляне на всички подобни действия на варварство. Вие сте изразител на а, убеждението, както съм ви казал многократно, а, че ние всички сме част от същата история. Ние сме. Е, имаме обща култура. Вие е, твърдо се противопоставяте на безнаказаността. Действително, ние принадлежим на същата история, на същия народ, на същата култура. Вие сте истински голям универсалист, който е чест за Африка, за целия свят, изразявайки своята почет. Европа ви казва, че е до вас в вашата непрестанна битка. Благодаря ви. Сега давам думата на колегите. Не разполагаме с много време. Аз сигурно бихте желали да чуете и отговорите на господин Муквеген. Добре. Започваме първо с господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Доктор Муквеге, искам а, да ви поздравя с а, получаването на градата а, Сахаров за 2014. Тази година избора беше особено труден, тъй като в а, краткия списък а, съществу... бяха включени много достойни кандидати. Вие се борите срещу изнасилването като военно средство. Но наред с вас бяха номинирани Евромайдан от Украина и госпожа Лейла Юнос от Азербайджан. Ние сме се ангажирани с нейната съдба и ще продължим и в бъдеще да обръщаме внимание на състоянието им. Вашата битка е нещо, което ние високо ценим. Ние а, също сме впечатлени от вашата смелост, независимо, че имаше заплахи за вашата а, и на вашето семейство безопасност. Ние мислим а, за всички тези жени, чието тела са се превърнати в бойни полета чрез наградата Сахаров ние отдаваме нашата уважение към всички лекари, които допринасят за полагането на грижи на жертвите. Що се отнася до Демократична република Конго. Ние многократно в предходния мандат сме водили дебати по случващото се там, защото той се превърна, страната се превърна в мястото в света, където се извършват най-много изнасилвания. Ние високо оценим това, което вие правите, за да се сложи край на този бич и бихме искали да ви окажем подкрепа. Необходимо е Демократична република Конго да се стабилизира, споразумението да се прилага. През юли 2014 Колегата Мария Габриел ръководи мисия за наблюдение на изборите. Бяха изразени безпокойства, свързани а, с а, опитите за промяна на Конституцията и за отлагане на изборите. През октомври вие заехте позиция относно промените в Конституцията. Искам да разбера как върви дебата във вашата страна по този въпрос. Благодаря, господин Преда. Господин Панцери има думата. Благодаря. Благодаря, че сте тук. Исках да кажа следното. 15-та годишнина е на резолюцията на съвета за сигурност. 1325 е, тази резолюция бе прията на 31 октомври 2000 година и продължава да е в сила. И смятам, че е добре да си зададем въпроса 5 години по-късно, докъде сме стигнали. Резолюцията подчертава значимостта на ролята на жените при превенцията и разрешаването на конфликти и възстановяването на мира. Изразява се безпокойство за гражданите, децата и жените най-вече, но се признава също необходимостта да се приеме най-обща перспектива за действие по този въпрос и да се поддържа мира. Нарушаването на правата на жените всъщност е нарушаване правата на човека. В Демократична република Конго, например, се казва, че по време на конфликта са били изнасилени по 40 жени дневно. Зачитането на правата на жените би трябвало да ни накара да не приемаме такива нарушения и в сферата на сигурността и в сферата на здравеопазването. След приемането от съвета на сигурност на още две резолюции. Проблема с изнасилванията на жени при въоръжени конфликти доведе до това, че бе назначен специален пратеник, който да се занимава с използването на сексуално насилие при конфликти. Аз съм убеден, че Европейския съюз трябва да даде подкрепа на тези системи а, и на правосъдните им системи, особено когато има преходен период. Какво мислите вие по този въпрос? И накрая и аз бих искал да кажа, че признаването от страна на Европейския съюз при привръчването ви на тази награда, всъщност, според мен, се включва в общата рамка за признаване на тези права, защото по този начин ние защитаваме правата на човека в Конго, в Африка и не само правата на жените. защото жертвите от конфликтите не са само мъртвите, а има жени, които са мъртви вътре в себе си. Не говорим само за изнасилването, говорим за всички тези от действия, които оставят а, а, знаци или белези за винаги, както казахте вие, на, разрушават а, репродуктивния пара, а, та система на жените и а, разрушават психиката им. Като гинеколог операциите, които са екстремни, които ви правят най-големия експерт в света по възстановяването на репродуктивната система на жените, всъщност бих искал и да ми отговорите за това не трябва ли да има психолози, които би трябвало да им помогнат след това да се върнат в обществото. Затова смятам, че е изключително важна работата, която извършвате и продължавате да извършвате. Мисля, че наградата Сахаров е ваша, защото я заслужавате. Посредством тази награда аз също бих искал да кажа, че трябва да потвърдим правата на човека, правата на жените, но това е един лост, за да имаме едно зряло общество и да допринесем за разрешаването на много конфликти, които засягат планетата ни. И това трябва да бъде наша задача на първо място като Европейски съюз и разбира се като Европейски парламент. Благодаря. Eh, Благодаря, господин Панцери. Господин Танак, госпожо председател, тук съм доктор Мугвеги. Искам да ви поздравя от името на моята група, групата на ЕКР. Това е третата по големина група в парламента. Е, и аз съм лекар, пенсиониран психиатър, така че искам да ви поздравя като колега има и психологическа травма, е, оставаща от тези жертви на ужасяващи военни престъпления. Вие в Конго се опитвате да се справите с този проблем. Участвам от дълго време в така наречения процес Кимбърли, а именно премахването на търговията с така наречените диаманти на конфликта. Смятате ли, че тази забрана за диамантите трябва да се прехвърли върху други полезни изкопаеми, тъй като чрез тях се финансират милициите, които извършват тези престъпления. Преди известно време аз бях домакин на един семинар в Европейския парламент, посветен на изнасилванията на жертвите на военни престъпления в Конго. Имахме видеоконференция тогава с някои представители от Конго. Между другото, много се радвам, че Уилям Хейк, външния министр на Великобритания, беше домакин на една конференция в Лондон. Аз представлявам Лондон тук. Тази конференция беше посветена на жертвите на войни престъпления в Конго. Доктор Мугвеге, получавате наградата Сахаров за 2014 година за вашите неуморни усилия да помагате на пострадалите жени и аз мисля, че тази награда показва каква важност отдава парламента на това да се помага на стотиците хиляди жени жертви. И не само в Конго, но и в всички други страни, в които има конфликти. Е, чуваме какво отношение имат представителите на ислямска държава е, към жените от малцинствата в Ирак и Сирия. Е, не само изнасилвания има, а и е, продаване, в сексуално робство. Трудно може да си представим, че нещо такова все още съществува в съвременния свят. Поздравления, доктор Моговеге, заслужавате тази награда. Благодаря, казва председателката. Господин си има думата. Благодаря. Доктор Мугвеге, наистина поздравление от името на групата АЛДЕ. Това е Алианс за либерали и демократи. Наистина заслужавате това признание, тази награда. Тя ви прави признат в международен план за изключителната работа, която извършвате в своята страна. Лични трагедии, физически рани оставят след насилствени действия срещу жени и деца в конфликтните зони. Това не може да ни остави безпристрастни и незасегнати. Интересуваме как се говори за насилието и въобще използването на насилието по време на въоръжени конфликти в Демократична република Конго. Какво ще кажете за това? Смятате ли, че има някакви положителни тенденции в страната ви? когато се говори за това неприемливо явление. Доктор Муквеге, показателно е, че наградата Сахаров е ваша в година, когато Европа отбелязва 100 години от Първата световна война която започна през 1914 година. Наистина е многозначително това съвпадение. Той показва разрушението, което остава след войни и въоръжени конфликти. То е неприемливо. Благодаря ви много. Господа ви благослови и продължавайте в същия дух. Благодаря. il y, a beaucoup de paroles après. Alors, Mukwege va répondre jusqu'à. Господин Муквеге ще отговори на поставените до тук въпроси. След това ще продължим. Благодаря още веднъж. Искам да се извиня на председателя, че в началото направих един лапсус, когато и благодарих и така, първия въпрос се отнасяше до безнаказаността. Всъщност, съвсем малко случаи се разглеждат. Оставаме с усещането, това е усещането и на жертвите, че не е решен проблема с безнаказаността. И безнаказаността води до това, че изнасилванията продължават дори в момента, в който говоря тук пред вас. Борбата срещу безнаказаността, според нас, трябва да бъде в центъра на мирния процес, за да се борим срещу това ужасно престъпление, което разрушава а, човешкото у хората. Всички възможности на правосъдието в преход трябва да бъдат а, а, използвани. Няма да навлизам а, в историята. но не може да се реши въпроса с безнаказаността, ако Демократична република Конго не разполага с нужните възможности. Имаше чужестранни армии, които бяха на територията на страната, които също осъществиха сериозни нарушения на правата на човека. Ще е много трудно всичко това да се реши само в националното правосъдие трябва да бъдат съдени онези, които а, се намират а, не само в Конго. Трябва да бъдат обхванати всички а, групировки, които са извършили актове, водещи до нарушаване на правата на човека, като а, случаите на сексуално насилие. Те трябва да бъдат преследвани от правосъдието. Това ще има много силен възпитателен ефект. Когато беше подписано мирното споразумение, въоръжените групировки се а, прегрупираха, дори тези, които са извършили сериозни престъпления са получили по-високи чинове в, в, в армията. Както казах в встъпителното ми изказване, това създава трудна ситуация. Как могат жертвите да се обърнат за закрила към онези, които самите те са били техните изнасълбачи? и хора, тези престъпници се чувстват над закона и подлагат на потисничество населението. Дори в рамките на полицията има случаи как може хората да вярват на лица, които са били техните палачи, които днес се явяват техните закрилници. Това е явление, което е широко разпространено. Всички младежи, които са били на 12 години, когато са били мобилизирани, но те никога не а, са получили нужната защита в последствие, не са получили грижи, за да могат да освободят съзнанието си, да им се окаже психологическа подкрепа. Ако това не стане, тогава няма да се постигне много чрез правосъдието по време на прехода. Върховният комисар по правата на човека има възможност да помисли за това да получат някакви компенсации жертвите на изнасилвания. Има добронамерени организации, които искат да участват, но а, когато но а, считаме, че а, държавата трябва да се намеси и да осигури нужните компенсации на засегнатите лица. Имаше комисия, която така и не задейства. Трудно е да се постигне помирение сред толкова жертви и това не може да стане, ако не се каже истината. Такава възможност никога не е, е съществувала да се даде възможност на жертвите, жертвите да се изразят, да кажат е, какво чувстват в нашата болница идват а, много лица, но това не трябва да е единственото място, към което те могат а, да се обърнат, а, за да могат да получат а, а, закрила жертвите а, на изнасилвания и, и да не се допусне повторение относно промените в Конституцията. Сега се води дебат, но той не е достатъчно интензивен. Видяхме какво стана в Буркина Фасо. Ние искаме населението да бъде бдително. Ако има преразглеждане на Конституцията в Демократична република Конго, за да се наложат институции, които са неприемливи за населението, това ще ни доведе до стартовата позиция и ще създаде допълнително проблеми в една страна, която и без друго доста е пострадала. За това аз призовавам конгуанските власти да проявят повече политическа отговорност. Да, необходимо е да се а, даде правосъдие. Особено като виждаме какво става в Буркина Фасо. Военните вече на два пъти не са се съобразявали с изборите и не виждам защо не могат да го направят и трети път. Що се отнася до психологическите грижи, ние тръгваме от разбирането, че е необходимо лечение, което да е цялостно – Жените идват в болница Панзи, когато имат някакви физически травми, но когато те бъдат излекувани, това не означава, че те няма да изпадват в много по-сериозно психи, психическо състояние. Затова, когато е, идват при нас пациенти, ние ги изслушваме, за да се получи някакъв е, контакт, е, който обаче не трябва да пречи на лице лечението, тъй като е трудно да бъдете нещо като изповедник и лекар е едновременно. Затова ние сега осигуряваме отделно и психологически грижи. Иначе тези е, жени трудно ще могат да се възстановят от своите травми, особено когато е, са били жертви на изнасилване. Имало е при нас жени, които с Техният живот е бил изцяло разрушен, както и този на семейството им. Понякога се раждат деца в резултат от изнасилванията, които нямат никаква вина, но те се отхвърлят от обществото и това е още една травма. Затова ние предлагаме дългосрочни грижи и психическото здраве. Ние искаме да бъде разглеждано по същия начин, както и другите аспекти на здравето, за да може пострадалите да бъдат лекувани цялостно. Относно минералите на конфликта, е процеса от Кимберли. Големият проблем в източно Конго е колумбитът, е, не е толкова диамантите. Ние се намираме в регион, който е сред най-богатите на планетата, но там живее най-бедното население в света. Жените Много жени е, умират при, при раждане. Това зависи от е, липсата на достъп е, до здравеопазване, защото няма пътища, нямат средства. Освен това, когато имат достъп, те, няма нужната инфраструктура, нужните болници, които могат да осигурят подходящи грижи. Трябва ли да чакаме а, хиляди жени да загинат а, преди да се намери решението? Ние бихме искали Европейския съюз. Знаем, че скоро ще бъде гласуван закон, да бъде много по-строг, да има по-строг контрол и то не само на ниво Европа, но такъв контрол да се осъществява а, и от а, местата на происход на тези минерали. Очакваме Европейския съюз а, да участва активно не само за разрешаване на този проблем, но за да а, може да а, се разгледат и економическите и финансови аспекти на правата на човека. Често консумираме продукти, които са с неизвестен происход, но има възможност това да се промени. Страните, които използват тези минерали, трябва да имат стратегия да, и да задължават тези, които добиват тези минерали, да избягват определени практики. Говорихте за инициативата на ХЕК. 150 страни под негова егида бяха събрани, за да разгледат именно въпроса, свързан с изнасилванията като начин на водене на война. Държавите трябва да кажат не на тази практика, защото това е нещо, което се разпространява все повече. Например, вие споменахте за Сирия, за, за Ирак, други места, Нигерия, където се отвличат момичета трябва да бъдат защитени правата на тези е, жени. Трябва да се сложи ясна червена черта, която не бива да се а, е, пресича. Не можем да мълчим, след като се използват подобни методи за водене на война. Ние продължаваме да се надяваме в Демократична република Конго. Считаме, че нещата могат да се променят. Днес имаме проблема, че правителството се крие зад отрицанието, отказва да признае, че съществуват подобни проблеми в Демократична република Конго. Говореше се за смесени камери, но отвъд тях може да помислим и за други трибунали, които да разглеждат подобни актове. Тези смесени камери, които бяха обещани от правителството, се надяваме да се реализират. Ако има по-силен ангажимент и да се признае, че има проблем в Демократична република Конго, тогава мога да кажа, че би имало надежда. И такава надежда ни дават действията, предприемани от жените. И го казвам не защото ги лекувам и не защото споделям тяхното страдание, но гледайки колко страдания са преживели, те също имат и силата да възстановят общността, да помогнат за възстановяването, така че мисля, че има надежда за Демократична република Конго. Мадам Лозинг. Госпожа, госпожа Лозинг. Благодаря, тук съм. Скъпи доктор Мугвеге, за мен е удоволствие и чест да ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент. Изказвам се и от името на моята група Европейската обединена левица. Много често тази награда се използва за преследване на политически цели, много често изказваме критики, когато се присъжда тази награда. Тази година сме изключително доволни, че лауреатът сте вие. Подобно на всички други колеги и аз бих искала да ви поздравя за вашите усилия. Няма да повтарям вече казаното. Искам да кажа, че 20 години съм работила в а, една психиатрична клиника и много добре знам какво означава да страдаш от а, травма поради причинено а, психологическо или физическо насилие. Много момичета и жени а, страдат вследствие на войни. Много е важно да съчувстваме на всички тези хора, да им помогнем, да се приближим до тях по някакъв начин. Затова изпитвам уважение към онова, което вие правите. Насилието срещу жените не е концентрирано само в една част на света. То е част от всички общества. Знаем, че изнасилванията се считат за мощно оръжие – и не става дума само за десетки или стотици жертви. Стотици, и хиляди стават жертви на насилие, на изнасилвания, продават се като сексуални рубини. И всичко това в наши дни. Мисля, че би трябвало да поемем отговорност тук в Европейския парламент когато присъждаме наградата Сахаров. Казахме вече, че сексуалното усилие, е, насилие е военно престъпление и трябва да бъде определено като такова. Онези, които го извършват, трябва да бъдат изправени пред съда. Трябва да споменем, че това насилие много често се извършва от хора, част от войски, които пък се обучават от сили на Европейския съюз. Говорихте за правителства, за армии, които много често получават подкрепа от Европейския съюз. Следва да се гарантира, че и европейските частни компании няма да дадат своята дан косвено за онова, което се случва. Това е една от най-тъмните страни на колониалната история на света. Когато говорим за бъдещето, трябва да се опитаме да се справим с бедността. Прекъсва председателката. Много хора искат да се изкажат. Времето ви изтече. Само още няколко изречения. Не трябва да се продават европейски оръжия в други части на света, по този начин Европа просто допринася за ефикасността на тази смъртоносна система. И трябва да се справим с това, което се с жените в други части на света. Извинявам се, че трябва да ви прекъсна, но има и други колеги, които желаят да се изкажат и за съжаление, времето минава. Госпожа Лов Белер има думата. Благодаря, госпожо председател. От името на зелените в Европейския парламент и аз искам да ви поздравя за това, че сте лауреат на наградата Сахаров, за отличната ви работа, за това, че помагате на отделните жени, но и за това, че чисто политически търсите решение на този проблем. Мисля, че отговорихте голямата част от, на голямата част от въпросите ми предварително, но искам да кажа, че в комисията правата на човека миналата година два пъти искахме да отидем в източно Кондо, Конго, както и във вашата болница, защото имаше постоянно насилие. Не получихме разрешение за пътуване, така че се радваме, че вие сте дошли при нас. В Комисията по правата на човека имаме делегации, дойдоха жените от района на големите езера, те ни обясниха за страданието си, когато се обръщат към полицията, когато обясняват какво им се е случило. Няма затвори, в които да се хвърлят изнасилвачите. И така, всички въпроси, които имах, вече получиха своя отговор. Много важно е, както казахте и вие, да се борим срещу безнаказаността. За жертвите е важно да знаят, че правосъдието ще възтържествува. Това ще им помогне и при терапията. Обнихте каква е ситуацията във вашия регион. Има масови изнасилвания. следващото поколение ще бъде и жертва, и насилник. В Либерия, например, около 60% от всички жени в обществото са били обект на сексуално насилие. Как се справя обществото с такова насилие? Как идното поколение се справя? Каква е връзката между мъжете и жените при идното поколение? е въпросът. Затова се питам, вие или групи в Конго, обръщате ли се към други общества, които малко по-рано са преживели такива ужасяващи масови изнасилвания, за да ги попитате как да се справите с това и да не го допускате при следващото поколение? Башир. Господин Башир. Госпожо председател, ще бъда съвсем кратък, тъй като времето изтича и аз искам да поздравя доктор Мугвеги за тази награда. Тя е заслужена, тъй като той работи неуморно. Всички ние имаме майки, сестри и дъщери – За мен вчера беше привилегия да съм на едно място с моята снаха, дъщеря и ме боли, че толкова жени страдат в Конго. Всички жени са част от човечеството и това, което се случва, ми причинява душевна болка. Онова, което се случва в Конго, за съжаление се случва и в Миянмар с малцинството Роинга, случва се и в Шри-Ланка. И както вие казахте, това е част от една стратегия. Цялата общност е обект на изнасилване. Много хора се изнасилват по едно и също време пред очите на всички останали. Като резултат от този ужасяващ акт. Хората трябва да напуснат своето населено място. Можем да определим това като етническо прочисване. В Европа преди 20 години в Босна станахме свидетели на нещо подобно. И тогава а, говорихме за проблема и когато говорим за настоящото, трябва да не забравяме миналото. Въпросът ми е следно, следния. Казахте, че има нужда от а, възмездие, от а, правосъдие и справо прокарвате една червена линия. Аз съм съгласен с вас. Как да се случи обаче всичко това? Има нужда от правосъдие, от възмездие. Може ли да ни кажете как да се стигне до там? Благодаря. Остават ни само 10 е, минути превод, е, така че искам да е, помоля следващите оратори да бъдат много кратки за да може господин Маквеге да отговори. Радвам се, че съм тук. Много съм развълнувана. За първи път съм в парламента, за първи път съм политик за първи път се кандидатирах, защото исках да се противопоставя на насилието срещу жените, така че да съм тук, да, да слушам за това, което правите. Наистина, това е вълнуващо. Аз съм социалист и демократ, работя в Комисията за правата на жените и делегацията за отношения с АКТБ. Също така се занимавам с развойна дейност и проучвам тези въпроси, затова ми е интересно да чуя мнението ви по е, сложните връзки между социалното правосъдие, правата на човека, политиката, бедността, е, конституционните въпроси. Миналата седмица се върнах в Обединеното кралство, бях на Даунинг Стрит, е, за да бъда с сестрите си в Обединеното кралство, които подаваха петиция, защото се е, свиват е, службите, които се занимават е, точно с насилие срещу жени и имаме много жени бежанци, които бягат от конфликтни зони, където са били жертви на насилие. Има много, които са били обект на сексуално насилие. Имаше един дебат в пленарната зала. Там говорихме за рамката за развитие в световен мащаб. Бях ужасена, когато чух, че част от колегите ми в парламента смятат, че бюджетът ни за подпомагане а, би трябвало да бъде приоритизиран и да се занимава, например, само с маларията. Питам се, като работещ с Европейски съюз, колко важно е според вас подкрепата ни като Европейски съюз да отива и към въпроси като този, с който се занимавате вие. Насилие по време на война. Е, Благодаря, госпожа Прост. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към онези, които поздравих господин Мугвеге за положените усилия. И аз искам да коментирам един въпрос. Много беше казано вече искам да поставя следния въпрос. Това не е проблем, който се случва само в Африка или Близкия изток, а и в Европа. Случи се по време на войните на Балканите. Трябва да кажа, че проблема не е нов. Жените стават обект на сексуално насилие, ставали са обект на сексуално насилие по време на войни във всички епохи. Мисля, че е време с а, тази награда в парламента да покажем, че тук не става дума само за човешки права, става дума за стратегически въпрос а, с политически характер, с а, измерение на сигурността. Няма нищо срамно в това да продължиш своя живот, тъй като жертвите на сексуално насилие продължават да носят дамгата е, на онова, което са изпитали. Това е въпрос, както вече казах, свързан с сигурността, с е, политиката и парламента трябва да се вземе с него много по-категорично. Успех ви желая, благодаря. Благодаря, госпожа Прост. Сега отново ви давам думата, господин Муквеге. Благодаря. Съвсем набързо искам да кажа, че днес а, ние работим за да разпространим а, модела на болница Панзи и а, в а, други обекти. Имаме а, контакти, провеждаме срещи. Срещнах се с една афганска жена, която дойде на посещение, когато направих презентацията, тя се разплака и тя каза, в моята страна жените живеят по същия начин, но а, нямат коража да го а, а, признаят. Те живеят с мъката си, умират с мъката си. И аз считам, че моделът, който имаме, би могъл да се разпространи в Афганистан. Имаме контакти с екипа в Буркина Фасо, където смятаме да направим същото по отношение на помагане на жертвите на генетално усъкътяване. Подкрепата на е, Европейският е, съюз е важно. Без помощта, получавана от е, ЕКО, ние няма да можем да осъществяваме своята дейност, тъй като оказването на медицинска, на психологическа помощ тези дейности се подпомагат от Генерална дирекция ЕКО Ние а, оказваме безплатна а, помощ. В заключение искам да кажа нещо за червената линия. Радвам се, че поставихте този въпрос. Къде е тази червена линия? Тя е означава отговорност на всеки един от нас и отговорност на обществото като цяло. Ние а, разговаряме с а, а, унези, които определят нормите в обществото в Демократична република Конго. В доста традиции се е, забранява кръвосмешението. Тогава защо е, да не се направи е, същото и по отношение на изнасилванията, за да се отхвърли подобна практика. Това би било възможно на, ниво, на национално ниво. Законите, които се гласуват, които се приемат, трябва да се прилагат на практика. Ние може да имаме и най-добрият закон за борба срещу сексуалното насилие, но на практика добре знаем, че не дава достатъчни възможности жертвите да получат правосъдие и да бъдат санкционирани виновниците на международно ниво. Ние познаваме държавите, ние не познаваме страната, не познаваме въоръжените групировки, знаем кои използват подобни методи срещу гражданското население, особено срещу жените. Трябва да има разобеждаващи мерки. Например, една въоръжена групировка, която е или пък групировка, която признава, че използва такива методи, въпреки да е, че има не, че е закрита, може да получи забрана е, да пътува, да не се отказва издаването на виза на е, лица, които е, са заподозрени или пък за които се знае, че са извършили съответни извращения в собствената си страна, но се ползват от закрилата на, на държавата там, да не получават а, възможности да пътуват. Така че има множество, множество мерки, които може да се приприемат на ниво Европейския съюз и ниво международна общност, за да могат а, хората да разберат пределно ясно, че ако направят нещо, а, те а, ще бъдат наказани и ще стигнат дъното на обществото. Ето това е червената линия, която не трябва да се пресича. Считам, че е възможно да направим това, така както обсъждаме този въпрос сега. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много, доктор Муквеге. С е, хора като вас е, светът ще стане много по-приемливо място за живеене. Благодаря ви.